So. Ach, so. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Така, скъпи колеги. Преди да преминем към гласуването, искам да направя едно съобщение. Със сигурност си спомняте, че председателя по време на заседанието на 11 май 2016 година наложи санкция на колегата Синадинус е, във връзка с неговите неприемливи коментари е, за турския народ на заседанието на 9 март. Е, в понеделник, 6 юни, бюрото разгледахме случайно го господин Синединус и единодушно, е, единодушно потвърдихме наложените санкции, а именно лишаване на колегата от е, Синединус от неговото право на дневни за 10 дни. Сега преминаваме към гласуването. Ähm, äh, е, колегата ще има възможност